Мината седмица, за съжаление, научихме тъжната веста за кончината на нашия колега Едуар Феран. Той беше избран 2014 година като депутат в Европейския парламент, представляваше делегацията на НСЕ, също така беше член на Комисията по селско стопанство, както и на смесената делегация за приятелски отношения с Турция. Господин Феран ни напусна след заболяване. Но до края той беше много дискретен, въпреки това голямо предизвикателство прояви голямо достоинство. Той оставя след себе си вдовица и пет малки деца. Аз имах възможност да го опозная по-добре, когато той представляваше своята група по време на посещение в Италия. Аз не споделях неговите идеи за Европа или за Италия, но въпреки това аз уважавам неговата политическа кариера и от името на парламента искам да изразя най-искрени съболезнования на неговото семейство, неговата съпруга и деца и всички, които са били близо до него през неговия живот – и които днес оплакват неговата кончина. Сега искам да ви приканя да се присъедините към едноминутното мълчание. Merci. Благодаря ви. Prego, onorevole Kienge. благодаря господин председателю. бих искал да съобщя че не е приемливо да се застрелват хора само поради цвета на кожата им. Това е проява от страна на хора, които смятат, че някои раси са над останалите. Трябва да се зачитат правата на всички, независимо от света на тяхната кожа. Благодаря ви. Благодаря, госпожи, е, господин Кенже. Събитието на черата в Италия е неприемливо и всички ние осъщаме тези постъпки без никакво колебание. Протоколът